ще бъде упоменато заглавието на документа в протокола и е, срокът от 3 месеца, в който трябва да се произнесем, започва утре. Сега вече започваме с запитвания по член 130б. Нашите дискусии днес ще